Wunderbar. Äh, so, wir nehmen die Sitzung wieder auf. И така, започваме нашето заседание. Добре дошли, колеги и колежки. Имаме едно предложение, проект на дневен ред от 2 февруари И във връзка с този дневен ред, ще обсъждаме още веднъж работната програма за партньорската проверка на Сметната палата, на Европейската сметна палата. Този въпрос ще го включим след като обсъдим точка от дневния ред 42. Това е приемането на дневния ред и така започваме с втора точка, а именно одобрението на протокола от заседанието на 19 януари. Протокол е съставен на 16, от 16 януари. Сега искам одобрение от вас за един пункт. Би било възможно е разговорите с Комитета на регионите и с Комитета за е, е, и с е, полицейската агенция, агенцията за полицията, докладчик и докладчик Сендегор и докладчик Фелер, те все още са в заседание и много е възможно тези две точки от дневния ред да се проведат при закрити врата. Мога ли да разчитам на вашето разбиране по този повод и на вашето одобрение, ако съответните докладчици предложат да се проведат обсъжданията при закрити врата? Нямат против никой. Благодаря ви. Благодаря за това облегчение на процедурата. Точка трета съобщенията на председателя, те са пред вас. Аз обаче искам да кажа, че господин Кирите и господин Тейвид, заместниците, заместни членове на е, НП и господин Сюнонш ще говори с, от името на социалистическата политическа група. Той ще заседава в нашата комисия. И, както предишни заседания, и това заседание се предава по интернет. Е, може да видите подробностите по точка трета. Искам да ви кажа и за един семинар от 4 ноември административните процедури в държавите членки ще бъдат обсъдени като в контекста на последващите действия. Госпожа Кресле ще говори за това. На 19 февруари ще се проведе този семинар в зала АСП 1Г2. Всички желаящи са поканени. Имате ли допълнения? Няма. Придвижваме се тогава към точка четвърта от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 година, представяне на на, препоръката на съвета от господин Мирослав Калушек, министър на финансите на Чешката република. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, господин Калас, заместник председател на Европейската комисия, уважаеми депутати, за мен е голяма чест и радост от името на съвета да представя освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 година. След одобрение от ЕКОФИН на 10 февруари, препоръката се отправя към Европейския парламент. Съвета приветства във всички случаи факта, че отчета е прият с положително одобрение от Сметната палата и това без никакви резерви. Съвета моли комисията да продължи по същия начин да поддържа високото качество на счетоводните дейности. Ето защо може би трябва да се каже, че това се дължи на системата за счетоводна дейност, въведена от комисията през 2005 година. Тази система функционира много добре и съветът установява, че сметната палата приема отчетите за разходите без резерви. Сметната палата, освен това, е установила, че надзора и контрола и системите свързани с тях функционират много добре. Положително е, се отбелязва и положителния баланс е, излишъка в отчета е намален с 2-3%. Но въпреки тези положителни забележки, които съвета установява, трябва да се каже, че за съжаление повечето от разходите продължават при повечето от разходите се наблюдават определено ниво на грешки. За съжаление, съвета установява, че декларацията за достоверност може да бъде приета с резерви за 2007 година. И то въпреки стъпките, които бяха въведени по отношение на подобряването на контролните и надзорните дейности. За това въжи особено за разходите, свързани с селското стопанство и опазване на околната среда, изследванията, транспорта. изследователските дейности, образованието. В тези области Сметната палата е установила, че контролните и надзорни механизми са отчасти ефективни. Административната система функционира добре. и тази система ще се окаже един добър инструмент за наблюдаване на дейността на фонда за подкрепа за развитие на селското стопанство. Това е свързано главно с факта, че е, правилата са много сложни. По отношение на политиката на сближаване, съвета установява, че е, Сметната палата е прегледала разходите само от 2000 та до 2006 2006 година. Съвета е обезпокоен. От квалификациите на сметната палата и от нивото на грешките при тези разходи. Остановено е, че контролните механизми само отчасти са били продуктивни. Политиката на сближаване понад и ще продължава да бъде наблюдаване. Програмите още не са завършени и за това аз бих препоръчал с резерва да се приемат заключенията на съвета поради факта, че някои про програми не са завършени. А сега искам да се спре на финансовото управление и на отговорностите за бюджетните кредити. Ние с радост приемаме работата на всички съсегнати страни, на всички сътрудници, участвали в контролните дейности и одитните дейности. С това съвета напомня за е, ключовата роля на държавите членки при аудитирането на бюджета на Европейския съюз. Искам, освен това, да се спра на одита на бюджета Съветът е задължен на всички равнища да взима предвид между институционалните споразумения и финансовия и разпоредбите на финансовия регламент. А сега искам да се спре на приоритетите на съвета. Целта е да се разгледат съображенията за ползи и разходи и да се подобри това съотношение. Е, трябва да се предвидят и предотвратят по, възмож... по възможност за съответния програмен период възникването на грешки с тази цел. Има предложение за опростяване на процедурите, особено при докладването. По отношение на политиката за сближаване е хубаво, че са прияти определени мерки, а именно мерки за разширяване на възможностите за използването на, плоски, на, на плоските ставки. Съвета, заедно с държавите членки, ще продължава да работи в тази насока, а именно да търси възможности за опростяване на административните процедури. И така завършвам с предложение за освобождаване от от отговорност на онези агенции на Европейския съюз, които имат правосубектност. Въпреки че в областта на финансовия менеджмент има нужда от някои подобрения. Съвета препоръчва всички агенции да бъдат освободени от отговорност. Освен това, съвета препоръчва освобождаване от отговорност за три изпълнителни агенции, а именно поради в декларацията за достоверност, издадена от Сметната палата. След преглед на разходите и приходите на в отчета през 2007 година и на базата на заключенията на Сметната палата и във връзка с разпоредбите, с принципа за доброто финансово управление, съвета издава препоръка за освобождение на отговорност за изпълнение на бюджета за финансовата 2007 година. Това е предложението на съвета и, по, и това предложение представям на парламента, а вие като парламент можете да вземете естествено своето суверенно решение. Благодаря. Господин Калушек, ние естествено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 Естествено, с удоволствие ще отговоря. Благодаря за въпросите. И позволете ми най-напред да направя следната забележка. Аз е, няколко пъти бях, бях помолен да кажа какво мисля аз. А, е, когато заех пост председател на Екофин, аз казах на моя министър-председател, да потискам своите лични становища и мнения, доколкото, е, и доколкото е възможно да е, говоря от името на съвета. И това е моята задача, а не да не, не бива да, защитавам национални интереси, а да водя дискусията в Екофин. Това е всъщност моето задължение. Иначе съм задължен да говори от името на съвета и така. Първия въпрос. 11% ниво на грешки и бюджетните кредити, които биха могли да са одобрени или не. Една сметка на палата не може да се държи по друг начин, освен да вземе решение за едно да. Е, извинявайте, да направи анализ на една финансова година. И това означава, че е, и, имаше тези 11%, т.е. 11% от бюджетните кредити не бяха, не са били абсорбирани. Това е една, една много сложна процедура. Става дума за многогодишни програми и тези програми, много от тях продължават и много грешки могат да се коригират. Какви, каква е, какво е всъщност нивото на грешките и какъв е размера на средствата, които не би трябвало да бъдат одобрени, това ние ще го знаем със 100%, когато се вършат съответните програми. И ние ги отчетем. Тогава ще знаем нивото на грешките със сигурност. А, и наистина този процент, 11%, това е доста висок процент за ниво на грешки, би трябвало да е по-малък, но ситуацията в момента е такава. Сега за въпроса за качеството на общите одити на счетоводството, искам да кажа, че съвета много сериозно разглежда тези отчета и също така много сериозно се отнася към заключенията на Европейската сметна палата. А именно, че този обобщен отчет не може да бъде разглеждан като 100% правилно заключение, но въпреки това ние сме убедени, че всички участници в процеса особе, са направили, са положили специални усилия и аз съм абсолютно сигурен, че за в бъдеще е, тези обобщени отчети ще бъдат един много важен потенциал ще представляват важен инструмент. На национално равнище има такъв инструмент, наречен е, политическа декларация. Това са решили държавите членки. И съвета не смята, че това, е, че това би трябвало да е, е общ, общоприет принцип, а по-скоро съвета смята, че е, тези общи отчета, е, отчети могат да придобият, да, че техният потенциал може да се използва още по-добре. Сега за допустимите грешки и тяхното ниво, кой трябва да уточни това ниво, по този въпрос съвета няма официална полиция и аз нямам право да кажа нещо по този въпрос, мога да ви кажа моето лично мнение и моля наистина възприемете е, това мнение като личното мнение на един чешки министр на финансите. Този, който е проверяван, който е аудитиран, не бива да поставя границата. Това трябва да направи именно страната, която провежда аудита. Но е възможно, след определена задълбочена дискусия, позицията да бъде променена, нещата да бъдат променена, това, променени. Това зависи от споразумението между парламента, съвета и така нататък. Тясното сътрудничество между националните контролни аудитиращи органи е много добро. Аз не смятам, че, тря, че трябва да има едно 100% споразумение по отношение на методите. В много от държавите членки това са конституциите, които определят позицията на тези одитни, ор, аудитиращи органи. И държавите членки понякога не желаят предписания дори от страна на Европейския съвет. Естествено, необходими са по-нататъчни дискусии. Всеки от нас ще проследява тази мисъл в собствената си държава и може да предаде тази настоящата дискусия и заключението от нея в, на съответния национален аудитиращ орган, но тези аудитиращи органи са, е, така метафорично да се каже, е, аудитиращи крайпости. За момента не бих могъл да кажа друго. Председателят благодаря. Сега искам да дам думата на Сметната палата. Е, Сега има ли някой нещо да допълни? Е, дали наистина това е толкова важно по отношение на тези 11%? Може би някой може да изрази позиция. Аз ще бъда много благодарен, благодарен на мнение от ваша страна. А, защото всъщност тези 11% какво означават? Защото в такъв случай може би ще има друга тълкуване на тези 11% от това на съвета.

gleich das Wort, aber ich möchte nur... Председателя на съвета ще получи след малко думата, но за нас е важно като комисия дали тези 11% имат някаква същина, дали почиват на нещо съществено, защото ето цитирам, тези, тези 11% трябва да се тълкуват с определената дистанция. Сега, как да го разбираме това? дали защитавате това, това число 11% или, а пък от друга страна, съвета казва с необходимата предпозливост. Сега, мисля, че може да разберем какво си има предвид само в дискусия. Господин министър, председател. Господин министър. Във вашия въпрос Споменахте, че заключението на Сметната палата е, че аз поставям под въпрос е, заключението на Сметната палата, но аз нямам причина за това. Сметната палата е легитимният орган и е следвал легитимна процедура. Аз просто мога да тълкувам и е, да заострим вниманието върху тези 11% ниво на грешки. Сметната палата не е могла да направи нищо друго, освен да направи своя анализ и върху многогодишните програми. Тоест, възможни са определени корекции, възстановяване на суми, но това за момента е тълкуването от една страна и анализа на определен програмен период. Сега има възможност, както казах, да се очакват корекции при многогодишните програми. Аз не мога да сравнявам опита от миналото мисля, че не е възможно такова едно сравняване, защото 2007 година е началото на нов програмен период с ново законодателство, с нови правила. И аз бих се поколебал да сравнявам за тези заключения с заключенията от минали програмни периоди, защото а, в миналото е имало и по-високо ниво на грешки. И но с абсолютна сигурност ще имаме нивото на грешки в проценти в последствие. И мисля, че с 100% не може да се твърди, че 11% никога не би трябвало да се плащат. Това е малко един вид недоверие спрямо Сметната палата и аз никога не бих си позволил да изразя такова мнение. Мисля, че това е, тази цифра не се отнася за многогодишните програми. И така, ние сме в процес на дискусия. Господин Бободополос и после госпожа Крайсле, моля, взимайте думата, а председателя на съвета ще може да даде своята позиция и да отговори на вашите въпроси. Uh, se o tom těžko hovoří, Трудно ми е да говоря за това, защото имам чувството, че джентлменското споразумение трябва да се спазва. Аз осъзнавам факта, че има джентлменско споразумение между парламента и съвета по отношение на бюджета и на мен ми харесват джентлменски споразумения. Аз ги одобрявам. С огромно уважение към вашите компетенции искам да препратя към това джентълменско споразумение и към съотношението между големия бюджет, управляван от комисията и е, който е на разположение за общностните политики и бюджетите на парламента и съвета, въпреки че естествено всяко евро ни е ценно, но обемите, размерите тук се различават и, и е, проблема може да се релативира. Аз осъзнавам, че през миналите години представителя на Генералния секретариат на съвета, заедно с своите колеги, е имал среща по отношение на освобождаването от отговорност. И смятам, че тази година няма да има, не е имало такава среща, въпреки че е имало усилия в тази насока. да ви кажа какво смятам по този повод. Аз смятам, че винаги е хубаво да има такива срещи, така че да има възможност за обмен, обмен, обмен на мнения, на позиции, на опит. И аз ви представих препоръките на съвета за освобождаване от отговорност на бюджета на комисията. Е, аз смятам, че бюджета на комисията е абсолютно наред. Благодаря. На съвета. На съвета беше подправ, поправка от говорившия. Благодаря, господин министр. Винаги е трудно за представители на съвета да говорят с нас по повод на освобождение от отговорност. Но а, в някакъв смисъл а, човек има чувството, че представителите на съвета тръгват като на турне за представят своите заключения. А, ние планираме за следващата година е един вид едно празненство вещество за следващото освобождаване от, отговорно, от отговорност, защото когато четем текста, чувстваме някакси, че съвета не взима на сериозно заключенията. И то държавите членки са част от проблема, докато съвета се държи така, че става дума сякаш за абстрактни проблеми, а не за сериозни проблеми, като че ли не става дума за неговата собствена администрация, няма да направим определен напредък. Държавите членки, за щастие, добре идентифицират проблема. До 2000 до 2006 година имахме 3-4 държави, които бяха отговорни за 95% от грешките в структурните фондове. Тоест, това бяха 21 държави членки и аз смятам, че всички трябва да бъдат равнопоставени. Т.е. там, където виждаме проблем, да, този проблем да бъде а, решен. И то с помощта на всички нас. По отношение на допустимите грешки. А, вие Казахте, че е, ние трябва да вземем нашето собствено решение. Естествено ще го вземем, но вие също сте автори, авторитет и всъщност една от страните. Какво е вашето мнение, мнението на съвета и освен това темата България и Румъния? Това са две държави и членки присъединили се през 2007 година. Една трета от е, помощите за България са замразени. Е, нищо не се казва по тази тема.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 като данокоплатец аз не съм доволна по начина по който съвета третира своите собствени проблеми. Само вие може да решите тези проблеми заедно с комисията и държавите членки. Ние ще предложим решение и тези решения ще ги търсим заедно с вас, но би било хубаво, ако от ваша страна, моля, не нищо лично естествено, но би било много хубаво, ако в този смисъл, от тази посока дойде повече сериозност в дебата. Благодаря. Děkuji vám za velmi otevřené vyjádření. Много благодаря за тази за това открито мнение, каза министърът. Казахте, че за един представител на съвета това е трудна позиция. Това е наистина така, особено по отношение на, по, когато се вземе предвид експертния аспект на позицията защото е трудно да се проследи цялата логика на европейския бюджет. А, но аз въпреки това тук при вас се чувствам добре и ви благодаря за гостоприемството. Естествено, в логиката на нещата, ние сме загрижени от определените негативи и дефицити в бюджета, но аз казах, че съвета вижда подобрение по отношение на контролните системи. И аз това го споменах в своята презентация. Може би не е достатъчно добре, но високото ниво на грешки, особено в структурните фондове, особено по отношение на развитието на селските райони, там има нужда от опростяване на, на правилата и механизмите. Тези правила са много сложни и благодарение на тях се получава едно доста високо ниво на грешки и затова ние бихме помолили комисията да опрости тези правила. Ние като държави членки се стараем да подсигурим качеството на управлението, и на нашите аудитори. Държавите членки постановяват и, пред, и представят своите годишни препоръки за намаляване на риска. А този проблем обаче не е още обсъждан в съвета. Може би моя Моят наследник ще каже нещо по този въпрос. Тази дискусия е планирана за пролета. А, радвам се, че се усмихвате, но аз, за съжаление, не съм в състояние да представя позиция, по която няма официално становище в съвета. Опитах се да ви представя мнението на съвета, такова каквото е в момента, а дискусията по тези, по, по засегнатите въпроси ще се проведе през пролета. И извинявайте, моята колежка ми казва, че ми зададохте още един въпрос, а именно по отношение на България. Трябва да кажа, че комисията тук е изпълнила много добре своята роля, и там има определени съмнения и за това е спряла плащанията от фонда. Е, установено е, че контролните механизми в България не функционират. Господин министр, трябва да кажа, че не познавам добре вашата страна. Но като министър на финансите, може ли да приемете факта, че 14 години вашата сметна плата ще дава, да речем, отрицателно становище и да разчитате на подкрепата на чешкия парламент, особено когато видите, че всичко тече с много бавна скорост. Как ще реагира една нормална парламентарна демокрация, каквато е са всички държави членки на съвета? Как можете да кажете на гражданите, че 14 години получавате отрицателно становище? Как може да обясните това? Как можете да обясните на богатите държави членки, че през следващия финансов период ще искате повече средства, при условие, че много лошо харчите отпуснатите средства. Не знам как е в Чехия, но ако 11% е минимума, то може да се стигне до цифра над 11%. Относно въпросът на господин Ботополо с джентълменското споразумение между съвета и парламента – джентърменското споразумение се случва между страни, които си имат взаимно доверие. Можете ли вие да заявите, че господин Солана няма скрит бюджет в бюджета на съвета за общата външна политика и че всички разходи се правят с административна цел. Благодаря. Рад с президентите. Ja myslím, že nás všechny Председателят на съвета. Мисля, че ситуацията ни прави загрижени всички нас. И е жалко, че ситуацията не се е подобрява, въпреки че ние знаем, пътят е много труден. Именно защото не става дума за една държава членка, а става дума за сътрудничеството между 27 държави членки, които всички имат своите собствени параметри, мерки и те трябва да се споразумеят по нивото на грешките. Трябва ни квалифицирано множество. Сега, по отношение на вашия въпрос, какво би станало в нашата страна? Това би било вероятно възможно, но е, това означава и непрекъсната засмяна на министър на финансите. Мисля, че това на практика не може да се случи. Не зная дали това би била реална ситуация в една държава. и не знае дали може да се сравнява тази ситуация с ситуацията на Европейския съюз. Но всички ние трябва да работим по отношение на подобряване на ситуацията. Ние обсъждаме стария програмен период – обмена на информация между Европейския парламент и съвета е, се опосредства чрез съвета. Ще има изслушвания, консултации и това е залегнало в междуинституционалното споразумение за финансова дисциплина. Мисля, че това споразумение е на лице, то функционира, аз знае за неговото съществуване и се съобразявам с него. Е, разходите на съвета са свързани само с целеви, е, са само целеви разходи и свързани с политиката на, на сигурността и външната политика. Аз нямам информации за нещо друго и бих се заклел, че никой в съвета не е получил други информации или сигнали, които биха намеквали за това, че някъде би могло да има скрити или тайни фондове. Господин Сендеркаут, вие сте докладчик по този въпрос. Так. Nu, nu var det som bragte spørgsmålet om gentleman agreement. Благодаря. Министърът казва. Pane poslanče, ano, máte pravdu. Já jsem ze země, která vstoupila do... Аз идвам от една страна, която се присъединила към Европейския съюз през 2004 година. И с това се спъдна една мечта, която имах още през по време на комунизма. Тогава не бих могъл да си представя, че ще седа а, тук в тази зала и ще говоря пред вас. Ето защо аз приемам всички споразумения много насериозно, включително и джентлменското споразумение. Всичко приема много сериозно. Е, Цялото законодателство на Съюза е и комунитар и всички споразумения, които сключваме, те имат е, своите предимства и недостатъци, включително и джентълменското споразумение. Аз абсолютно смятам, че междуинституционалното споразумение се занимава с този въпрос, но аз искам да кажа, че имам мандат и съм много е, че, е, че взема много скромна позиция и приемаме всякакви препоръки. А, сега аз говорих за освобождаване от отговорност на комисията, а не на съвета. Опитвам се да отговоря на всички ваши въпроси, но имам чувството, че нашата дискусия не се съобразява, не засяга проблематиката и въпросите, за по които имам компетенция да говоря. Има няколко колеги, казва председателя, които засегнаха този въпрос. Моля, господин министър, имате отново думата. Ако позволите, казва министърът. В момента заседават националните парламенти е, заедно с вашия е, председател на Европейския парламент, господин Петър Енки. След няколко минути трябва да държа доклад за а, е, глобалната економическа криза. Трябва да се извиня пред вас защото дискусията всъщност и не засяга директно освобождаването от отговорност на бюджета на съвета. Мисля, че изчерпах мандата си за момента. Искам да ви благодаря за тази дис... Е, конструктивна дискусия и във връзка с това искам да подчертая значението на нашите съвместни усилия, а именно редомното и законовото сътрудничество за управлението на нашите общи финансови средства. Естествено има дефицити, но ако гледаме общите тенденции, трябва да установим, че, има, че, те, че тенденциите са възходящи и има подобрение в контрола на финансовите операции. Благодаря ви за вниманието, благодаря за възможността да говоря пред вас, а вие ще вземете решение по отношение на освобождаването от отговорност на комисията и по отношение на нашите препоръки. Благодаря, казва председателят на комисията. Ние ще се съобразим с вашите препоръки. I don't know if he Uh, ist jetzt noch jemand vom Rat da oder ist das uh, allgemeine Aufbruchstimmung? Какво става? Много колеги си тръгват. Малко е странно. Е, странно е, че сега няма никой от е, секретарията на съвета, но добре. Може би ще е, дойдат по-късно представителите. Имате думата. Uh, uh, uh, Благодаря. Бяха зададени повечето от въпросите и, както обичайно, получихме отговори, които разкриват, че липсва желание да се направят едно от двете неща, които трябва да се направят. Първо, да се изясни, упрости метода на работа и правилата и да се направи така, че да се осигури ефективно изпълнение. Опасявам се, че последният въпрос не получи отговор от министера. Питам се, можем ли да зададем този въпрос в писмена форма? Той е важен. Независимо как гледаме на своята роля и отговорности, които сме поели, трябва да знаем какво фигурира в бюджета, какво не фигурира, какво можем да видим, какво не. Така че, господин председател, оставям на вас да изпратите съответният писмен въпрос, за да получим отговор. Благодаря. Тук се насъбраха няколко въпроси по отношение на джентлменското споразумение, но, колеги, трябва да знаем да нашата отговорност. Ето за 14 път съвета казва всичко е наред, но е, с държавите членки. А държавите членки, от тях получаваме е, информация, че не всичко е наред. Е, това е нашата отговорност. Ние трябва да вземем решение. Сега, може ли да приключим тази точка? Още веднъж подчертавам, важно е. И трябва да го кажа и пред е, представителите на Сметната палата. Много е ясно е, не би, няма смисъл да говорим за езикови версии. Е, много е важно е, много е важна формулировката, която е, тук прочетахме, че заключенията трябва да се тълкуват с нужната предпазливост. Това е което чухме. Но трябва да си изясним тази формулировка. Госпожа Кресле за следващата среща с съвета. Искам да предложа е, да предложа ние да кажем кога една, една точка е приключена и кога не. А сега просто представителя напусна и е, точката приключва. Да, казва председателят, това е съвсем правилна забележка. Всички ние сме хора. Сега се придвижваме към пета точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел комисия. Поздравяваме Фареш Отовър, заместник председателя господин Калас на Европейската комисия и Тук има е, много представители от съвета също. Господин Ероти. Merci, monsieur le le président. Et puisque nous avons achevé point précédent dans... Благодаря, господин председател. Тъй като приключихме предишната точка от дневния ред е, с обсъждане на позицията на комисията и министра не даде отговор, искам да отправим послание към съвета, ако обича, на пленарното заседание да присъства негов представител. Относно освобождаването от отговорност на комисията, искам да благодаря на заместник председателя господин Калас, че бе съвсем открит и има желание да отговаря на въпросите, които му зададох. Искам да благодаря и на Сметната палата, за всички работни срещи, които проведохме, на докладчиците от различните политически групи и на вашия собствен секретариат, е, госпожа Кастио по-специално. Искам да благодаря и на предшественика си, господин Йоргенсън, който предостави един ключов документ за 2006 година, който използвах като основа за моя собствен доклад. Може и сами да се запознаете с доклада, но на първо място по хоризонталните въпроси. Както каза госпожа Креслер, съжалявам, че за 14-та поредна година има отрицателно становище на палатата, макар че се е подобрила системата за контрол, тя остава прекалено бавна и незадоволителна. Радвам се, че в по-голямата част за приходите и разходите и финансовите въпроси няма съществени грешки. За традиционните собствени ресурси, ако трябва да изпълняваме международните стандарти за публичният сектор, трябва да се промени положението с начина по който третираме 33 милиарда, които даваме на служителите и пенсионните фондове за служителите. Също така не разбирам защо Галилео, която започна през 2007 година, не е отчетена за този период. И факта, че не е включена работата по поддръжка на сградния фонд. Относно сделките, изпълнителните агенции по-конкретно – Като гледам сумите, за които става въпрос, сами можете да ги видите, но в годишните резюмета от одита и в декларациите ще видите, че в годишните резюмета положението е добро. но казах, че качеството се различава до голяма степен. Това затруднява цялостната ни оценка на одита. Националните органи трябва да свършат много работа относно националните декларации. Трябва да повторим искането на парламента да има такива национални декларации в доклада. Цитирал съм страните, които използват такива декларации тези, които не. Споменал съм и правното основание член 248 сътрудничество между Сметната палата и националните органи. И идеята, че според институционалната и политическа процедура трябва документите от одита да се използват от национ... да се изготвят от националните сметни палати, да се, изпразв... да се изпращат на съответните правителства и те да включват е, документите в съответното досие за освобождаването отговорност. И така трябва да намерим точната процедура, но това ще е пътя напред. Относно системите за контрол, радвам се, че има план за действие и вътрешна интегрирана рамка. Доволен съм от напредъка, който наблюдаваме, но е настъпил момент да направим оценка на ситуацията от експертна гледна точка, не от етична гледна точка. Трябва да направим така, че вътрешната система за контрол да е достатъчно независима, за да може да бъде взета предвид като част от процедурите за одит, които извършва Сметната палата. Но ние също трябва да можем да извършваме оценка. Относно допустимата степен на риска, имам един личен въпрос, който задавам. На него обръщам внимание. Не смятам, че публичните органи трябва да се бъркат в процедурата по одит. И въпросът, който повдигам е дали идеята публични органи да определят допустими нива на риска е добра. Трябва да изясним и връзката между допустимата степен на риск, която ще касае вътрешната интегрирана система за контрол и прагът, който използвам сметната палата, за да определи дали даден случай е съществен или не. Съществува риск, ако мултиплицираме всичките тези системи за одит, да не разберем какво точно става, да не знаем кое е съществено, кое е допустимо, кое е приемливо, тъй като това са много сложни въпроси. Така или иначе е важно парламента и гражданите да имат представа за какво става въпрос. Това е състественото. Относно секторните въпроси, селско стопанство, трябва да се извърши по-голямо упростяване. Сигурен съм, че ще се съгласите с това. Относно кохезията съм добавил един абзац с личен въпрос. Пак 180 плащания от стотици хиляди плащания, които са извършени. Това достатъчна извадка ли е? Предлагам промяна. В това отношение според която, като част от техническия преглед в Сметната палата, трябва да се извърши промяна и тази процедура да отговаря на международните стандарти. Относно научно-развойната дейност. Процедурата по одит е много скъпа, а гаранциите, които се дават, не са 100%. Относно образованието, искам комисията да хармонизира гаран... декларациите за достоверност, които се дават, за да може всеки сам да се запознае с доклада. Искам да разбера от колегите имат ли някакви въпроси. Както казах, доклада е доста дълъг. Относно външните инициативи имаме известни притеснения. Задавам въпроса дали не е необходимо да се изяснят кои действия са външни действия, кои са действия за развитие. Понякога не става въпрос за общностни действия, за междуправителствени действия това, което правим ние от комисията се контролира от сметната палата и така нататък и така нататък. Има цял набор от въпроси, които трябва да бъдат изяснени, за да осъществим по-добър контрол. Относно предприсъединителната стратегия, изразили сме редица тревоги тук в тази комисия, особено що се отнася до България и Румъния. Относно Косово, повтарям едно свое предложение, а именно националните сметни палати да участват е, с, в Косово. Когато отидохме в Косово, за да видим какво става там, Получихме по-добра представа за страната. Разгледал съм и тези въпроси. Няма нищо конкретно за административните разходи относно инфраструктурата. Пак съм записал, че комисията трябва да ни дава информация за всички проекти, касаещи сградния фонд. Мисля, че това се случва, но искам информацията да е малко по-точна. В заключение, господин председател, няма нищо конкретно в специалния доклад на Сметната палата. По принцип съм копирал това, което са написали колегите по тези въпроси. В заключение, предлагам парламента да гласува за освобождаването от отговорност. Но искам да кажа на заместник председателя, че все пак не сме напълно доволни, мнозина колеги споделят това становище. Искам да чуя какво мисли той по въпроса. Тук говорим за 2007 година, да, но не можем да попречим на парламента да получи пълна представа как комисията изпълнява своят мандат. И така, господин заместник председател, искам да получа отговор на този въпрос. Каква е вашата позиция? Каква е работната програма, която трябва да следваме? Какво трябва да направим в бъдеще? ако искаме един ден да, да се бъде дадено положително становище. Благодаря, господин докладчик. Виждаме, е, че за тези няколко думи се крие голяма работа, голямо количество разво, работа. Господин заместник председател Калас, ви имате думата. Благодаря. Господин председател, господин докладчик. For good. Благодаря, е, господин заместник председател. Има ли от страна на Сметната палата някакви забележки или мнения по отношение на е, доклада? Господин Боничи. Благодаря. Проекторезолюцията е много подробна и съдържа много конструктивни елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Вече имахме възможност да споменем някои неща на докладчика. Мисля, че ще има и допълнителни изменения, ако правилно разбрах. Хубаво да обърнем внимание на методологията. Тя е поставена под микроскоп няколко пъти. По-хубаво би било, според мен, да не обръщаме внимание на начина по който посланника отправя съобщението, а как да подобрим крайният резултат. Когато господин министърът бе тук, се опитах да обясня, че наличният резултат е много силен. Колеги, когато каз... Сметната плата казва, че минимумът е, нивото на грешките е с е, статистическа достоверност от 5 до 10%, 95% извинявам се. Мисля, че това е един незадоволителен резултат, който съвпада с резултатите от миналата година. 180 е, плащания бяха взети за извадка тогава пак, пак 95% нивото на сигурност. Така че да не обръщаме толкова внимание на начина по който посланник предава вестите, а да обърнем внимание по-скоро на това, което можем да направим. Господин Калас постави за обсъждане доста интересни е, въпроси. Ясно е, че за да се постигне подобрение, трябва да преосмислим сферата на структурните фондове, но не само нея, а и други сфери да видим как можем да осигурим по-добро управление, за да може в крайна сметка въздействието на използваните средства да съвпада с първоначалните намерения на парламента и съвета и да се извършва всичко целесообразно. Няколко пъти сме казвали, че трябва да се обърне повече внимание на упростяването, че трябва да се обърне внимание при самото създаване на програмите, каква ще е цената на осъществявания контрол по тях, тя трябва да е на разумно ниво. Ако ли не, трябва да се преразгледа отново структурата на средствата. За в бъдеще, според мен, това трябва да се направи. Това биха били добрите новини. За остатъка от резолюцията за освобождаване от отговорност, ние внимателно изслушахме доклада. Направили сме препоръки, които се надявам, че ще бъдат е, отразени. Благодаря. Благодаря, господин Йоргенсен има думата. Искам да благодаря на господин Оди за свършената от него работа. Миналата година аз бях в неговото положение. Знам колко усилия трябва да положи човек. Оценявам вашата работа, свършена до тук. Очевидно, и ние, социалистите, се притесняваме като останалите членове на тази комисия – че за 14-ти пореден път Сметната палата не дава положително становище. По редица причини тази година е малко по-сложна, защото през изминалите няколко години и по-конкретно миналата година, успяхме да окажем натиск върху комисията, а комисията сама предприе, предприе някои инициативи. Но те все още не са дали резултати, които да са отразени в доклада на Сметната плата за тази година. Имаме много притеснителни заключения от Сметната палата, но от друга страна можем да се надявам, че следващата година заключенията няма да са толкова лоши, защото миналата година започна реформа. От друга страна, ние освобождаваме от отговорност само за една година. Това е нашето задължение, което не трябва да забравяме. Ето защо нашите критики трябва да са и сериозни, трябва да гледаме сериозно на своята отговорност, когато правим препоръки за подобряване на положението всяка година. На фона на всичко това, ние от моята група също ще внесем изменения към вашия доклад. Искаме да може да се направи връзка с докладите от миналите години, тази връзка да е по-видима. В някои сфери нашето мнение се различава от това на докладчика, особено, що се отнася до научно-развойната дейност. Мисля, че трябва да поздравим комисаря Поточник за работата, която върши по подобряване на ситуацията в неговия ресор. Да използваме по-положителни изменения. Препоръките, които се даваха на комисаря през едните 2-3 години са взети предвид, а в някои области комисията отива и по-далеч, отколкото сме очаквали. Така че, макар и да има все още проблеми в тази област, трудно е да видим какво е могла да направи комисията по-добре в това отношение. Така че по този въпрос ще имаме някои изменения. Относно въпросът за опростяването, много от заключенията на докладчика са добри, ние ще ги подкрепим. По отношение на нуждата от повече отчети, мисля, че Господин докладчик, част от информацията, която вие искате, вече съществува. Разбирам защо искате повече отчетност. Не винаги лесно се намира информацията, не винаги е в вид, който позволява да я сравняваме. Но така или иначе, както каза господин Карлос, информацията съществува. Така че трябва да поговорим с комисията, да обсъдим с колегите как можем да създадем по-добра система в бъдеще, за да няма недоразумения и да работим по-лесно и за да могат европейските граждани да получават информацията, която искат. Искам да добавя следното. относно частта във вашия доклад, доклад за прозрачността и че трябва повече работа. Прозрачността за всички нас трябва да е основен принципен въпрос и минали години сме изтъквали това. Сега на този въпрос е посветена цяла глава. Съгласен съм с съдържанието на тази е, глава, където казвате, че цялата информация за крайните бенефициенти трябва да е на разположение, но трябва да добавим, според мен, че информацията, с която разполагаме, не е достатъчно добра. В смисъл, че не може да се използва за сравнение, нямаме ясни гаранции, че информацията е съвкупна, нямаме гаранции от комисията, че това е именно информацията, която сме искали. Знам, че това е въпрос с правни измерения, но така или иначе той трябва да получи отговор. Съвсем резонно ми се струва да се направят коментари за цялата инициатива за прозрачност. Повечето от коментарите са добри, защото много работа се свърши през изминалите години, но има много неща, които могат да се подобрят. Така че за мен това е много важна част от целият процес. Относно средствата за външни отношения – и че всички средства се използват само за външните отношения. Съгласен съм с повечето от констатациите на докладчика. И в тази сфера е много важно да не забравяме, че първата стъпка при одита трябва да бъде способността да се има достъп до информацията. Тъй като положението все още не е задоволително в това отношение, трябва да се предприемат мерки. Имаме бележки по отделните части от е, процедурата, но съм сигурен, че ще можем да гласуваме доклад, който да се препоръчва освобождаване от отговорност. Един последен съвет от мен. Аз ще представя и съответните предложения за изменения. А Именно в доклада да се започва с най-важните заключения. Когато човек разгледа документите, които изпращаме за гражданите от тази комисия, ще види, че е много трудно да се ориентира в тях. Малко по-лесно ще е за гражданите, ако в началото поставям най-важните заключения. Това сме го правили в миналото. Трябва да го правим пак. Благодаря имам на свърт. Господин Прогреслес. Госпожо, благодаря. Искам да благодаря на докладчика, защото доклада беше много съдържателен. Сега, малко съм обезпокоена от реакцията на комисара, защото не съм сигурна, че разбрах правилно неговите думи. Миналата година имахме процеса, който имахме тази година още процедурата не е минала през парламента. Чухме как а, евентуално разглеждате ситуацията, обаче това, което казахте до момента, а, не показва, че вие се отнасяте сериозно към ситуацията. Например, верификационните механизми за България и Румъния. Моят въпрос е каква, какви ще се последстват вията, доколко добре ще действат тези механизми. Сега не става дума непременно само за България и Румъния, но за бъдеще как може да, по, да подготвим бъдещи е, страни кандидатки за членство в е, Европейския съюз. Въпросът е, Какви са изводите от, този, от тази сложна ситуация с България и Румъния. Сло... Ситуацията е сложна и за хората, които живеят в тези страни. Малко съм обезпокоена от начина по който реагирахте. Интересуваме въпроса може би въпроса за отправяне на критика към държавите членки. Може би не трябва да не трябва да препращаме към тези 3500 страници за докладите по, към, по отношение на тези държави. На нас ни трябва един документ от комисията. Ние не искаме да гледаме годишните доклади на комисията за напредъка на тези страни. На нас ни трябва един документ с много ясно оточнени цели, стратегии, един документ, в който се обсъждат целите, начина на работа на комисията, постигнатите резултати. Това би трябвало да е един документ, един истински документ, който засяга важните въпроси за управлението. Или пък, може би трябва да се споразумеем за някакъв нов вид документ. Може би трябва да се споразумеем с вас. Вие опре, е, уточнихте няколко, назовахте няколко пункта. И аз си ги записах. Не знам дали точно разбрахте по е, не разбрахте точно нашите въпроси. Това не са а, е, неща, които а, е, ние сме се измислили. Те не са нищо лично. А, за мен е важно да имаме едно обобщение на изискванията към доклада и ще очакваме отношение и изказване на комисията по всеки от тези пунктове. На нас не трябва едно обвързващо изявление на комисията с времеви график. Фрау Лупчева, сиям да Госпожа Лупчева, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, тъй като една голяма част от доклада на, за освобождаване от отговорност касае България и Румъния в контекста на предприсъединителната стратегия. Yeah?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 because uh, uh, um, a big part for the, of the uh, uh, report uh, uh, is devoted to Bulgaria and Romania, I think it's necessary to say some words. Uh, before this uh, report we discussed many times. Тъй като голяма част от доклада е посветен на България и Румъния, искам да кажа, че преди този доклад много пъти сме обсъждали освояването на средствата в България и Румъния. Смятам, че България е, започна да се превръща в образец за некоректен член на Европейския съюз от всички публикации. Смятам, че трябва да се подобри комуникацията между Европейската комисия и България и Румъния. И не само тъй като това може да се случи във всяка страна, не само в нашите новоприсъединили се държави. Ето защо много важно е комисията да изготви конкретни мерки за подобряване на комуникацията. Освен това, необходимо е да се детайлизира доклада в него да се посочат конкретните резултати от разследванията в България и Румъния. Защото в противен случай България ще продължи да се смята за некоректен партньор. Според мен е необходимо да се използва по-конкретна процедура. Казвам това, защото всички вие знаете, че тази година България предприе всички необходими мерки за подобряване на положението в страната. В доклада на господин Оди, който между другото искам да приветствам, защото за първи път в него виждам препоръка към Европейската комисия как да подпомага и осъществява взаимоотношенията с тези две държави България и Румъния. И как да настоява да се подобрят резултатите и да се подобри механизма за изпълнение и контрол. Това е обща отговорност. Ако основният отговорник за освояването на европейските средства в България е страната, не мисля, че това е вярно. Европейската комисия също носи отговорност за този процес. По време на предприсъединителният е, период бяха създадени повечето от е, процедурите. Тогава имаше и делегация на Европейската комисия, която бе учредена и работеше в България. Ето защо важно е да се каже, че новият механизъм, като да речем стратегически документ за всички държави, които се подготвят за присъединяване към Европейският съюз, трябва да се изготви от комисията. Хубаво е да се предвиди известно време, за да се подготви комисията и да се създаде механизъм за реагиране и механизъм, който осигурява правилното освояване на европейските средства. Благодаря. Herr Kollege Mulder, Sie haben das Wort. Kollege. Господин Мудо, благодаря, че ми давате думата. Аз трябва да говоря с представители на моята група, но не мога да успокоя комисията, както останалите изказали се преди мен. Има сериозно желание да се спре временно освобождаването от отговорност. Защо? Защото положението не е съществено подобрено. Ако разгледаме мандата на тази комисия и постигнатото подобрение и ако го екстраполираме за едните години, то след около 25 години ще дадем положително становище. Това обаче не е много окоръжително, според мен. Второ, по време на междуинституционалното споразумение, мисля се споразумяхме да има резюмета. Ако разгледаме резолюциите от изминалите три години на парламента, то трябва да видим, че искаме национални декларации, но комисията каза, че няма да го направи. Ние пак отправихме последното и след това каза, че тя ще го направи, но до момента не е ясно какво е направено. Дори в точка 20 докладчика да казва, че съжалява, че комисията не е приела действия по препоръките на господин Йоргенсън в доклада за 2006 година. Това е един документ е, относно качествата за е, годишните резюмета. Комисията нищо не е направила. Тя сега очаква да бъде освободена от е, отговорност от нашия парламент. Ние имаме сериозни съмнения. Комисията напълно игнорира парламента, само обещава, а нищо не прави. Благодаря. Мисля, че комисията трябва е, да се съобрази с това изказване и има възможност за реакция по всяко време. Господин Дободополос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 комисията някой? Мерси, мерси, euh, remercier... Euh, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на всички колеги за бележките им. Отбелязвам си какво мисли и заместник председателя на комисията. Относно това, което каза господин Йоргенсън за подобряването на някои абзаци, за прозрачността, съгласен съм, че тези абзаци трябва да се подобрят. Няма проблем. Искам да благодаря и на госпожа Греслер, госпожа Любчева, също така за изразените позиции. Готов съм да се сътруднича с колегата Молдер, ако той има желание за това. По някои точки от доклада мисля, че всички изразяваме притеснения. Не можем да кажем, че положението е подобрено. Ако предлагате да отложим освобождаването от отговорност, това означава, че няма да гласуваме освобождаването от отговорност, защото процесът е прекалено дълъг и ще се окаже, че ще се занимаваме с този въпрос през октомври, а тогава положението ще е различно и може да се гласува против тогава. Не смятам, че с отлагането ще се решат проблемите. Напротив, трябва да помолим комисията да ни каже как и кога можем да получим положително становище. След като е ясен окончателният вид на договора и е ясно как точно работи сметната палата, мисля, че тогава трябва да можем да представим такъв документ, който да ни дава положителна достоверност. Относно 20-та точка, за която говори господин Мълдър, като основание за отлагане на процедурата по освобождаване от отговорност, Не мисля, че това е достатъчно, като си има предвид какви ще са политическите измерения на подобно решение. От... Относно Олаф, това за което говори господин Патополос, съгласни сме, че Олаф трябва да разполага с повече ресурси. Може би текстът не е добър, ще го подобрям. относно соченето с пръст на държави членки в абзацът за кохезията и сближаването. Когато разработваме компромисните изменения с вносителите и с докладчиците в сянка. Ако докладчите в сянка искат да се махнат някои от абзаците, соченето с пръст, добре, ще обсъдим и този въпрос помежду си. И така, в заключение, Искам да кажа, че сме доволни много от е, градивната дискусия. Знам, че някои членове се притесняват и искам да помоля комисията, за да се подготвим за дебата на пленарно, нека да направим нещо с това незадоволително положение, защото 14 години положението е лошо, 14 години парламентът обаче е освобождавал от отговорност. Господин комисар, наистина на пленарно трябва на парламента да дадете гаранции, че един ден ще има положително становище за достоверност. Накрая искам да ви кажа нещо. Преди да приключа с доклада, един от моите сътрудници казаха, в крайна сметка парламента само лая, но не хапе. Е, внимавайте, защото в деня, в който парламента ще започне да хапе, ще е доста лош ден за всички. Настъпи момент да поставим ребром нещата и да получим гаранция от комисията, като пред... че ние, които сме избрани и представляваме гражданите, ще сме си свършили работата и ще следим как използва държавните средства изпълнителната власт. А изпълнителната власт, т.е. комисията, ще спази обещанията на господин Барозо и ще ни каже кога и как можем да получим положително становище за достоверност. Благодаря, господин председателю. Моята задача беше да разгледам отчетите на тези институции, споменати в точки 6 до 12, ние решихме да направим приоритети, и да разгледаме освобождаването от отговорност най-вече за съвета. Защо? Защо тук, защото тук в нашата комисия, в продължение на много години, сме казвали, че не сме доволни от позицията на съвета по отношение на нашата задача. Съвета като че ли въобще не проявява никакъв интерес. Преди около 30 минути станахме свидетели на това как обикновено протичат нещата. Тък му щяхме да започнем дебата за тяхната отговорност и представителите на съвета се тръгнаха. Това демонстрира ясно, че няма диалог. Когато се дават въпроси на съвета, те се опитват да отговорят, но отговорите въобще не са толкова пълни, ако въобще съществуват, както отговорите, които дават другите институции. Така че съвета като че ли си е нещо сам, като, като самостоятелен феномен. Онова, което бих искал да направим, е на първо място да благодарим на докладчиците в Сянка и на хората в секретарията, които помогнаха за тази работа. Работехме по един много добър начин. Може да си помислите, че този текст е доста строг и на няколко места дори се препоръчва да не се освободи съвета от отговорност, да си помислите, че отиваме твърде далеч. Всъщност, е, тук имаме едно предложение. Това е само едно продължение на онази гледна точка, която даваме в комисията продължение на много години. През 2002 година парламента, възоснова на едно наше предложение, прие да освободим от отговорност съвета за 2000-та година. Тогава обаче се каза, че Европейския парламент не е разгледал достатъчно а, добре сметките на съвета И в момента се дава цитат на английски от това, което е казано през 2000-та година. From operations in these new policy areas. Denne linje gentog parlamentet i 2000. Парламента подкрепи тази своя линия през 2007 година, още веднъж по предложение на нашата комисия. Ставаше въпрос за бюджета през 2005 година. Парламента казва, че искаме да има възможно най-голяма откритост и яснота и парламента иска от съвета а, да изясни защо споразумението нарушава някои норми. И накрая, последната година, когато взехме решението за 2005 година, се каза, че съжаляваме, че годишният доклад за парламента призовава съвета да премисли своето решение – да не публикува доклад за дейността, за да има по-голяма отчетност за общата е, обществеността и, и е, всички останали. Както виждате, всяка година е едно и също. Тази комисия и парламента като цяло, като представители на тънакоплаците в Европа, настоява да определим как се разходват средства на данъкоплатците, дали в съответствие с съответните споразумения. Това е наше задължение. То касае и парламента, комисията и съвета. За съжаление обаче, съвета също се придържа към своята позиция и все още не иска да се отчита тук в тази комисия. Очевидно е, че съвета иска да одобряваме отчетите и само ние да поемаме отговорност за грешки и нередности, без да сме имали възможност да се запознаем с документите. Да вземем, например, пътните разноски. Точка 2202. Също превода 66 на 100 от сумите тук до 66 а, на 100 от разходите касаят а, т.е. 12 милиона евро които се прехвърлят от разходи за устен превод към разходи за пътувания и командировки. Защо? Пълна мистерия. Защо подобна голяма сума не минава по каналният бюджетен ред? Може би си има логично обяснение, но ние не го знаем. Защото съвета не иска да разговаря с нас. Съветът отказва още веднъж да приеме нашата покана да се яви в е, парламента и да поговори с мен и с докладчиците в сянка по тези въпроси. Съветът не иска да ни каже как е, сформира бюджета си, не иска да се отчита пред парламента като докладчик. За мен това е неприемливо. Съгласен съм с председателя, който каза, че одитът е от изключителна важност за доверието в нашите институции, тъй като ние използваме средства на накоплаците. Ако не извършиме надлежен контрол върху разходите, то как можем да очакваме европейските граждани да имат каквото и да било доверие в институциите? След няколко месеца ще не се потърси отговорност по време на изборите за евродепутати. Не можем да твърдим, че сме се свършили работата, ако освободим от отговорност съвета по въпроси, по които нямаме никаква информация и въобще не сме ги разисквали с него. Не искам да гласувам против освобождането отговорност на съвета. Искам да гласувам за, но все пак нуждая се от информация, за да разбера какво е станало. И така трябва да направим последен опит. да зададем въпроси към съвета и да поискаме отговор. Не знам какви резултати ще постигнем, но трябва да направим всичко по силите си, за да получим отговор. Трябва да разгледаме какво прави съвета, дали ще ни даде отговор или не. И след това трябва да се свържем с съвета, да представим окончателен доклад и да решим какво ще правим, как ще гласуваме. Uh, Благодаря. Като докладчик в сянка от групата на социалистите по този толкова важен доклад, толкова важен въпрос, искам да кажа на докладчика, че групата на социалистите напълно подкрепя неговата позиция. Искам да добавя и две основания, защо смятаме, че е много важно на накрая съвета да ни предостави някаква информация. Искам между другото да ви кажа, че в момента съвета го няма тук в тази зала и това като че ли служи като аргумент в наша полза. От дълго време искаме да променим институционалната рамка, най-вече по въпроси свързани с сигурността и отбраната искаме съвета да говори с един глас, а не да се крие за тази 6-месечна ротация и да се казва, че следващото председателство ще се заеме с този въпрос. Това е обаче друг въпрос. И така, две основания искам да добавя към това, което каза докладчика. Той каза, че искаме сега да получим отговори от съвета. На първо място, това толкова известно джентълменско споразумение, за което сме чули, повечето от нас не са го виждали, има още един проблем, който никой не изтъква. А именно, ако то е било подписано през 70-те години, ние нямахме разходи за сигурност и отбрана през 70-те години. Това е една нова област, която трябва да бъде отчетена. Не може да се крием за джентълменски споразумения, сключени през 70-те години по силата на които е, можем и така да избегнем отговорност. Това е нова политика на Европейския съюз. Освен това, настоящото развитие на нещата, Лисабонския договор, който да се надяваме, че ще влезе в сила, скоро, по-скоро, отколкото по-късно ще влезе в сила, е, променя напълно институционалната рамка по отношение на сигурността и външните отношения. И ако не направим тези промени сега, ако не получим отговори сега, мисля, че е на лице сериозен риск да изпуснем контрола върху нещата. Ще има нов върховен представител с нова администрация и поне за първите няколко години няма да знаем кой за какво носи отговорност по въпроси свързани с сигурността и отбраната. Затова мисля, че е изключително важно сега да получим тези отговори, а не това да става следващата година. Онова, което каза докладчика е изключително важно. Ние не искаме от съвета, всъщност ние не искаме да участваме в политиката, питаме обаче защо няма повече средства отделени за пътуване. И това е наша задача като парламентаристи, като институция. Без да получим отговори на тези въпроси не може да си свършим работата. Така стоят нещата. Много е просто. Благодаря, Хавиер Помес Руис. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна първо към Жан-Пьер Роди. Искам да попитам къде е съвета. Търся в момента табелка в залата, на която пише съвет. Не съм сигурен, че има представители на съвета. Дали бяха тук представители на съвета, за да чуят дебатите по доклада на господин Оди? Съвета е важен е орган, изключително важна институция и от гледна точка на бюджетния контрол съвет е от огромно значение. И така, както казах, съветът е изключително важен. Къде са представителите на съвета? Господин Сим Калас, който има редица задължения, чу целият дебат по доклада на господин Оди, сега е доклада за съвета и няма представители на съвета. Това е неприемливо. Мисля, че трябва ясно да кажем още веднъж, че отношението на съвета към парламента е неприемливо. Това не може да позволим. Съвета също участва в цялата процедура по бюджета, но като че ли не толкова активно, както виждаме днес. Всъщност, тази неохота да се присъства в залата, да се говори, означава, че докладчика е прав, когато казва, че трябва да имаме работни срещи, да разглеждаме въпроси. за да видим как може да се стигне до освобождаване от отговорност. Всъщност в момента се оказва, че нашите усилия за диалог като че ли удрят на камък. Ние се опитваме да водим преговори с всички органи, всички, казвам всички, от най-малката агенция до най-важния комисар всички трябва да демонстрират някакъв интерес. Съвета обаче не го прави. Съвета не си върши работата и това е неприемливо. Казахме, че джентълменското споразумение от 1970 или годините след 1970 е нещо много странно. Парламента трябва да получи текста на това джентълменско споразумение. То е скрит някъде в някаква папка в съвета. Това е джентълменско споразумение. Ако обаче искаме то да има някаква стойност, трябва да го прочетем. Не можем да дебатираме по текст, който е скрит някъде, архивиране в документите на съвета от 70-те години. може в това джентълменско споразумение да се казва, че не трябва да се дават отговори на въпросите на докладчика. Защо не? Съществува ли такова споразумение изобщо, да не е някакъв мит, градска легенда? Съвета просто да си го измисля. Аз разбирам, че има такова джентълменско споразумение. То датира от 1970 година. Струва ми се обаче, че това не е джентлменско споразумение между парламента и съвета, което работи на практика. Така че, както каза господин Бутополус, трябва да подкрепим докладчика, когато той смята, че трябва да се оплачем относно отношението на съвета. След е, приемането на договора от Лисабон, може би ще бъдем равнопоставени на съвета. Сега обаче това не е така и съвета трябва да демонстрира някаква чувствителност, както го правят всички останали органи и институции. Затова се надявам и се обръщам към вас. Надявам се, че съвета ще намери времето да отговори на тези толкова основателни въпроси, защото не може да мерим съвета с различен аршин. Тук използваме един аршин за всички органи и институции. Има въпроси, които са важни, въпроси, които се нуждаят от отговор. За това искам да дам моята политическа и лична подкрепа на докладчика. Още веднъж искам да призова съвета да спазва сключените споразумения и да даде отговори на въпросите, които се задават от нашата комисия от докладчика. Благодаря. А, Херуди, Ситуацията е изключително притеснителна. Чух някакви слухове, че това джентълменско споразумение засяга бюджета. С други думи, че има взаимно уважение между институциите по отношение на прогнозния бюджет, но не и по отношение на изпълнението на бюджета. За това говорим в момента. Така че това споразумение не се прилага спрямо изпълнението на бюджета. Всъщност изпълнението трябва да се основава на принципите на прозрачността, така че не разбирам какво прави съвета в момента. Може би едно устно запитване в пленарна зала, като чисто символичен жест към съвета, може да ни даде информация за това какво прави точно съвета. Използваме тази процедура по освобождаване от отговорност да разрешим проблемите, засечките в комуникацията между нас и съвета, още нещо, господин председател. От гледна точка на процедурата и правилата, има нещо, което не разбирам в доклада на докладчика. Има много места, където се слагат многоточия. Какво точно се предлага обаче? Каква процедура трябва да следваме? Господин Камбре, uh, благодаря. Господин председател, мисля, че само си губим времето с това отношение от страна на съвета. Чудя се дали не може да намерим едно ново решение. Вие като председател на тази комисия не може да кажете на съвета, че трябва да участват в дебата, защото ако те не го направят, ние няма да ги освободим от отговорност. Не можем да поемаме отговорност, когато съвета не е готов да обсъжда въпросите, които сме готови да им зададем. Да им кажете, че е на лице сериозен риск, че няма да ги освободим от отговорност. Предполагам, че ако им кажете нещо подобно, те ще се появят. Um...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 Berichterstatter Solmer с госпожа Регион. justice and security for Belarus, Moldova and Ukraine. Благодаря, господин председател, господин председател, уважаеми членове на Европейският парламент, дами и господа. Благодаря ви, че ми давате възможност да представя специалния доклад на Сметната палата относно ефективността на предоставената от ЕС подкрепа в областта на правосъдието, свободата и сигурността за Беларус, Молдова и Украина. Сметната палата реши да извърши този одит с оглед значимостта на тази тема и факта, че одитите помагат на комисията при използването на нови инструмент за добросъседство. След разширението от 2004-2009 година Европейският съюз се оказа пряк съсед на Беларус, Молдова и Украина. В този район с 60 милиона души има проблеми с е, правосъдието, като борба с организираната престъпност, тероризма, трафика на наркотици. Борбата с всички тези проблеми е в интерес на държавите членки политическата нестабилност и корупцията затруднява работата в този район, а от същото време изисква и спешни мерки. За периода 2000-2005 година, като се даде сметка за значимостта на този регион, комисията отпусна 166 милиона евро. За следните орган, а, сфери. Управление на границите, миграция, управление на убежищата, борба с организираната престъпност и мерки в сферата на съдебната система и доброто управление. По време на одита Сметната палата провери проекти на стойност приблизително 100 милиона евро. 100 милиона от 166 милиона, както казах. Потърсихме отговор на следните въпроси. Първо, в каква степен предоставянето на подкрепа от ЕС за проекти в областта на правосъдието, свободата и сигурността в Беларус, Молдова, Украина е било успешно? Второ, кои са основните причини за евентуалните пропуски в изпълнението? Трето, доколко комисията излякла полки от опита, придобит в дългосрочно предоставяне на помощ в областта на правосъдието, свободата и сигурността? На фона на тези цели направихме следните констатации. Първо, по-голямата част от проектите, са, които бяха аудитирани, са постигнати задоволителни резултати. Но обхватът им е ограничен според е, съответната сфера, в която е работил проекта. Най-добри резултати са постигнати в сферата на управлението на границите. Европейският съюз подпомага подобряването на капацитета за управление на границите в трите държави, по-конкретно чрез една мисия в Молдова и Украина, целяща подобряване на капацитета за управление на границите. Има незадоволителни резултати в областта на миграцията и обежището. Не се спазват международните хуманитарни стандарти. Бавни са темповете на развитие в това отношение в Украина. Европейският съюз е дал 3,5 милиона евро в Украина за управление на границите. Целта е да се ремонтират и преструктурират два бивши военни обекта в център за обежище. Обаче, нищо не е направено все още. Краят на проекта е в септември 2006 година. Още повече, че капацитета е намален значително. Капацитета на центъра, който трябва да се разработи. Украина е подписала споразумение за реадмисия с Европейският съюз. Е, скоро тя ще трябва да даде подслон на стотици или хиляди незаконни мигранти. Слаби резултати са постигнати в борбата с организираната престъпност, сферата на съдебната власт и доброто управление. Що се отнася до борбата с организираната престъпност? Има неефективно сътрудничество между митническите, граничните е, служби и прокуратурата, което води до лоши резултати. Има дълги съдебни процеси, което е спънка в работата. Добър пример за това е проекта за прането на пари в Украина. Този проект имаше за цел да се създаде звено за финансово разузнение в тази страна. Обаче създаването на такова звено е едва първото условие за ефикасната борба с прането на пари. Основният проблем пред постигането на добри резултати в е липсата на осъдителни присъди и сложното законодателство. Основната причина за лошите резултати според Сметната палата са липсата на ангажимент – и съфинансиране от националните органи. Това е в ущърп на устойчивостта на проектите. Искам да обърна специално внимание на тази констатация, защото тя се среща непрекъснато. Сходно е положението е и в други случаи, когато извършваме одит на средствата отпускани от Европейския съюз за съседи. За да ви онагледя най-добре всичко това, искам да цитирам извадка от доклада с препоръка. Цитирам. Европейският съюз трябва да подпомага проекти, където е, е ясен реалният интерес на бенефициентите, чрез национално съфинансиране. Също така трябва да се поставят реалистични цели и срокове и да има дълги срокове за изпълнение на отделните проекти. Основният въпрос касае устойчивостта на окончателните резултати от проекта след официалното приключване. Втората основна причина за лошите резултати е проблемите при управлението на проекти, например – дълги процедури за обществени поръчки. Това всичко води до забавяне на изпълнението на проекта. Има различни тълкувания от страна на изпълнителите и на комисията на споразумението за финансиране. То пречи на контрола и съвременното приключване на поръчките. Липсва достатъчно добра координация между това, което отпуска комисията и това, което отпуска другите донори. Това е пак често срещана констатация на палатата. Съвместното съществуване на няколко финансови инструмента и липсата на координация между тях е, е в ущърп на качеството на някои проекти. Недостатъчните човешки ресурси в делегацията в Украина води до лоши, проблем, до лоши резултати. На последно място, съдът се дава сметка, че външни фактори, като политическата нестабилност, също водят до лоши, по-лоши резултати от проектите. Добър пример за лоши резултати, дължащи се на недостатъчна координация между донорите и политическата нестабилност е проекта в областта на корупцията. Основната цел е комисията да даде помощ при изготвянето на законодателство. Само, че проектът не се иска повече от Министерството на правосъдието заради честите промени в администрацията в Украина и действията, които предприемат и други донори в същата област. Проекто законодателство, което бе разработено, отговаря на стандарти на Комисията на Европейския съюз. Относно излечените полуки, Сметната палата показва, че комисията не е използвала всички възможности да използва полуките, които вече се е извлякла и да избягва повтарянето на грешки в новопредприятите проекти. Основните ни препоръки сега – Има препоръки към всеки от поставените въпроси в одита. Искам да спомена само по една препоръка във всеки един от във всяка една от категориите. Първо, отпускането на средства за центрове за нелегални иммигранти и търсещи обежище. Комисията трябва да направи така, че бенефициента да плаща поне текущите разходи, за да осигури устойчивост на резултатите след официалното приключване на проекта. На второ място, комисията следва да подсили човешките си ресурси в областта на свободата, сигурността и правосъдието в делегациите в Молдова, Беларус и Украина и да разполага с достатъчно добра квалификация в областта на обществените поръчки. И на последно място, когато изготвя нови проекти, комисията трябва тематично опита на трупа от предходни проекти. В предварителната документация трябва да се посвети раздел на този въпрос, който да се превърне и в условия за предоставянето на помощ. Някои от нашите препоръки вече са били изпълнени от е, комисията и се надявам, че те ще се използват не само за Беларус, Молдова и Украина, а и за всички страни, които са обект на инструмента за добросъседство. В тази връзка искам да спомена, че този одит е само един от одитите на Сметната палата, чиято цел е да помогне на Европейската комисия при реализирането на политиката за добросъседство. Някои от проблемите, които сме установявали вече в миналото, пак са е, засегнати и в този документ. Както казах, един от проблемите е липсата на ангажименти от управителните органи да осигурят устойчивост на проектите, липса ефикасна координация между донорите, има проблеми с тълкуването на финансовото споразумение между комисията и ООН и не на последно място Много често европейските проекти не са достатъчно популярни. На последно място, господин председател, искам да благодаря на служителите на комисията, особено на делегацията в Киев, която ни помогна с одита за чудесното сътрудничество. Благодаря. Äh, благодаря. Ще дам след малко дума Благодаря. Първо искам да поздравя Европейската сметна палата за този доклад. Той е един доста премерен доклад. Не искам да повтарям заключенията. Искам да кажа, че това е един много-много добър доклад, като си има предвид какви резултати са постигнати в Украина, Молдова и Беларус. Това са страни, които в момента са гранични за Европейския съюз. За мен беше изключително интересно да работя по този документ последните причини. В моята страна съм работила по проблеми натрупвани в периода на предпресъединяване и забелязах, че при осъществяването, при изпълнението на европейските фондове в Украина, Молдова и Беларус има подобни проблеми като тези в моята страна преди време. Има различни резултати, някои са задоволителни, други са незадоволителни, трети са смесени. Основното тук е, че усилията на Европейската комисия водят до резултати като цяло. Предлагам да се отчитат няколко предложения, които правя, защото смятам, че е много важно да има и допълнителни предложения спрямо тези, които прави Европейската сметна палата, за да се подобри изпълнението на европейските фондове в тези страни, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Първо, бих искала да се направи по-добър анализ на това защо в някои проекти не се постигат резултати. Това ще помогне на изпълнението на проектите за в бъдеще, бих искала да се установи постоянен механизъм за наблюдение и контрол за изразходване на средствата на Европейския съюз. Смятам, че комисията би трябвало да направи процедурите на финансиране по-гъвкави, което би довело до пренастройване на проектното досие, поставяне на стандарти, които да отчитат економическите и политическите промени в страните. Аз смятам, че е много важно, и това вече беше споменато, да се гарантира гъвкавостта на финансираните от Европейския съюз проекти, като и ясно се определят задълженията и ангажиментите на бенефициерите и правителствата в тези държави, след като започнат тези проекти. Много е важно да се даде тласък на сферата на свободата, сигурността и правосъдието в тези страни. Освен това, мисля, че трябва да има по-стабилен контрол от страна на международните институции. Много е важно да има добра координация с международните и местните неправителствени организации, за да се отчете добрия опит на неправителствените организации да се приложат установените вече най-добри практики. Мисля, че е много важно комисията да продължава да подобрява комуникацията с правителствата на Украина, Молдова и Беларус. Много е важно да се направят усилия и да се заделят ресурси за административното укрепване и изграждането на административния капацитет на различните институции. Много е важно част от тези предложения да бъдат включени в доклада за освобождаване от отговорност на комисията, защото е много важно да се получим от опита на други страни, които са имали подобни проблеми в предприсъединителния период и да използваме научените уроци по отношение на новите страни, които искат да се присъединят, защото е важно европейските фондове да бъдат спестявани и да бъдат прилагани по възможно най-добрия начин. Благодаря. Благодаря, господин. повечето от нашите коментари са отчетени. Всички споделяме мнението, че това е една много проблемна област. Освен това, тук се засяга сърцето на националния суверенитет. Всъщност, мога да кажа, че ние се намесихме в един много чувствителен момент. Става въпрос за оранжевата революция в Украина. А пък делегацията ни в Молдова не беше още в пълен състав. В четирите области, които разглеждаме, като че ли управлението на границите е най-обещаващата област, другите области също постигат известен успех. Всъщност иммиграцията и предоставянето на обежище, като че ли е най-проблемната област. Е, радвам се да отбележа, че след изготвянето на доклада успяхме да обърнем внимание на част от тези трудности и недостатъци. Радвам се, че тук се поставя фокуса върху някои важни елементи, като например да се засили диалога с правителствата в страните, за да може те да поемат по-голям ангажимент по отношение на реформите. Говори се за изграждане на административния капацитет, както и за усилването на капацитета на делегациите на Европейската комисия. С удоволствие отбелязвам факта, че трябва да се използва най-добри опит на трупан в страните, които вече са се присъединили. Можем да използваме различен опит, натрупан и чрез различни механизми, като TAEX, например, става въпрос за страните от Европейския съюз, така наречения Европейския съюз на 12-те. Искам да благодаря за навременността и за широкото приложно поле на този доклад. Благодаря. И Благодаря. monsieur le président le rapport que je vous présente ce soir examine la. Благодаря. Докладът представя на вашето внимание касае изпълнението на политиката по условностите. Важно е да ще дадем сметка, че с отвързването на помощите от производството и системата за единно плащане, условията за изплащане на субсидии трябва да отговарят на съответните изисквания. Земеделските стопани получават средства за това, че, че поддържат общественото благо като околната среда, здравето на човека, това е важен елемент от обща сълскостопанска политика, който касае 5 милиона души и 40 милиарда евро. Бележките на палатата не касаят е, политиката на... по принцип, а нейното изпълнение, тъй като има забавене. Важно е да подчертаем следният важен момент. Според Сметната палата, трябва да се осъществи съществен напредък от комисията и от държавите членки, за да може кръстосеното съответствие да е ефикасно. Всъщност, днес ако задълженията към